Приветствам тук сред нас министър-председателят на Херцогство Люксембург, господин Ксавиер. Бете, имате думата. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, първо искам да ви благодаря за тази възможност да направим преглед на Люксембургското председателство. Както знаете, председателството всъщност е свързано с едни трудни времена за Европейския съюз. Съюз изправен през пред, безпредседентни предизвикателства, економическа и финансова криза, макар че тук нещата се подобриха, но трябва да бъдем бдителни. Освен това имахме и проблеми по границите, както и задлъжняване на националните правителства. Както казах, този контекст беше много труден и миграцията и тероризма бяха още два отежняващи фактора. Е, няма защо да ви напомням и за атентатите в Париж мината година. Люксембургското председателство трябваше да реагира бързо и конкретно. По миграционната криза няма да навлизам в детайли, тъй като държавите членки се съобразиха със своите отговорности, както и постигнати споразумения ние успяхме да стигнем до достойно съглашение за разпределението на бежанците. Преместването на бежанците е свързано и с новите политики за връщания и реадмисия, както и определенето на една нова рамка за външните отношения на нашия съюз. Така или иначе, всичко това е много важна част от реформата на миграционната ни политика, реформа, която още не е завършила. Имаме предложенията на комисията от декември 2015 година обаче. Би трябвало тази година работата да продължи не по-малко усилено, отколкото миналата година. Мерките вече са определени, но без добрата воля на съзаконодателите няма да можем да управляваме тези миграционни потоци. Всички го знаем. Трябва да запазим целостта на шенгенското пространство, но това е възможно единствено ако се изпълняват правилата. През ноември 2015 година ние разгледахме въпроса за въвеждането на времени проверки по вътрешните граници. Не би трябвало държавите членки да поемат инициативата и всички да въведат такива проверки. Ние не сме използвали всички инструменти на Шенген, би трябвало да го направим без да се бавим. Ние не бива да настройваме общественото мнение срещу нас при това управление на миграционния поток. Държавите членки трябва да се включат към нашите инициативи, колкото се може по-бързо, като всеки зачита поетите задължения и отговорности. Разбира се, че тук стигаме и до въпроса за солидарността между държавите членки, не само юридически проявена, но и политически проявена. Ние трябва да знаем как да даваме, а не само да получаваме. Необходимо е също така и да работим с партньорите от Балканите и от Турция. Всъщност, е, постигнатото съглашение с Турция е една добра стъпка в тази посока. Не бива да забравяме и Ливан и Йордания. Атентатите в Париж 2015 година бяха със сигурност драматични проявления на терористичната заплаха, но не бива да се смесва въпроса за миграцията с въпроса за тероризма. Твърде лесно е да се направи това объркване. Ето защо нашето председателство въведе множество мерки още след атентатите в Шарли Ебдо, но като че ли държавите членки не реагираха достатъчно бързо. Въпреки това се радваме, че директивата за резервационните данни на пътниците най-сетне ще бъде приета. Трудна беше работата по нея. Благодарим и на Европейския парламент и по-конкретно на правната комисия. Всъщност, Конструктивната подкрепа на Европейския парламент е ключов фактор за успеха на нашето председателство, затова искам да ви благодаря за съдействието и през последните месеци изобщо за вашите усилия Съюзът да бъде укрепван в съответствие с програмите на председателството. В заключение, нека кажа, че постигнахме съгласие и по бюджета за 2016 година. Успяхме да въведем резервационните данни на пътниците като изискване. Е, работихме по публичните документи и тяхната достъпност, както и по пакета за защита на данните. Люксембургското председателство организира и първия политически диалог по зачитането на правовата държава в нашия съюз. Направеното през последните месеци, дори и дни, показва колко е важна тази тема. Всичко това ще се задълбочава през следващите месеци. В вътрешен план ние също работихме Работихме и по кризата с млякото и с свинското месо. Работихме и срещу нелояните търговски практики на трети страни успяхме да постигнем и напредък по ТИТИП, както и регламента за споровете между инвеститори и държава. По отношение на ТИТИП, ние разговаряхме с социалните партньори от всички 28 държави членки, защото ТИТИП не бива да уронва доверието на гражданите в нас, доверие, на което сме се радвали през всички тези години. Много е важно необходимите преговори да се провеждат при пълна прозрачност. Ще спомена и Световната търговска организация, преговорите от Доха. Освен това модернизирахме работата по конкурентоспособността сега мисля, че имаме една стабилна, благоприятна рамка за инвеститорите в съответствие с плана Юнкер. Така се надяваме да привлечем нужните на нас инвестиции. Освен това, говорим и за секюритизацията като много важен елемент от капиталовия пазар на Европейския съюз. Имаме и директивата по обмена на информация за данъчните обежища. Това е част от фискалната прозрачност. Като говорим за фискални въпроси, трябва да спомена и инициативата без а именно работата срещу уронването на данъчната основа. обучаването на Европейския съюз, социалното управление, финансово-економическите мерки, всичко това бяха цели на люксембургското председателство. Разбира се, остава още много работа. За нас е важно устойчивото развитие, както и координацията на европейските усилия, за да изпълним набелязаните цели до 2030 година в околната среда. Тук трябва да благодарим на френските си приятели за резултатите от КОП-21. Всички ние трябва да се борим с последиците от измененията на климата. Трябва ни обаче и една прозрачна и същевременно строга енергийна рамка за устойчивото развитие. Имаме и четвъртия пакет за железниците, либерализиране на пазара за пътнически услуги в железопътния сектор. Това също трябва да се спомене. Работихме и по цифровия единен пазар, нещо, което е много важно за приключването на изграждането на вътрешния пазар. Позволете ми също така да изразя и личното си задоволство като люксембургски министр за съгласието по директивата за информационната сигурност. Както казах, много работа предстои за напред. Ние трябва да работим и за споразумението между държавите членки и Азия. Освен това, не забравяйте, че трябва да уеднаквяваме своите е, законодателства. Господин председател, мисля, че ние успяхме да постигнем много успехи. В рамките на 5 дни стигнахме до съгласие по бюджета. Това е рекорд за Европейския съюз. но имаме и условията за по-хармонично междуинституционално договаряне. Надяваме се, че постигнатото споразумение ще бъде изпълнено. Освен това, имаме и договореното за намаляване на бюрократичното бреме, нещо, което е много важно и за успеха на малките и средни предприятия. В тези времена на криза ние трябва да заздравим европейския проект, но и най-големите ентусиасти си задават въпроса за бъдещите стъпки. Не забравяйте, че това е един проект в името на мира, който оцеля повече от 50 години. Аз съм имал възможност да уча във Франция, да съм участник по програмата Еразъм в Гърция, когато бях студент в Солун, посетих е, Скопие и Турция. Но трябва да кажа, че тогава трябваше да минавам през границите, през митницата, да ги чакам, да отворят неща, които младите днес дори вече не помнят и не познават – затова и имат възможността да пътуват свободно, да се влюбят в някой, който има паспорт различен от техния. Затова нека престанем да упрекваме европейския проект, да му се радваме. Според моята страна е много важно да работим по европейската интеграция. Тя ще ни даде решението на кризата пред Европа. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, още много може да се каже, но няма време. Ние се радваме, че за втори път бяхме председатели. Благодаря ви, благодаря и на всички служители, които могат да се видят тук от страната и на парламента, и на съвета, и на комисията. Благодаря им за това, че спомогнаха да изпълним своите цели. Благодаря. Благодаря ви, господин министър-председателю. Сега господин Юнкер, председател на Европейската комисия, получава думата. Дами господа депутати, господин министър-председател, откакто се видяхме последния път, бяха извършени нови ужасяващи атентати в Истанбул и Джакарта. Нашата демокрация е представлявана от този парламент и нашите ценности са по-силни, отколкото терористичната заплака. Подобни актове няма да ни разколебаят. Ние ще продължим да работим за да отстояваме свободите, начина ни на живот, начина ни да работим съвместно, за благото на цялото човечество. По време на Люксембургското председателство имахме възможност да имаме различни обмени с министър-председателя и министрите. Люксембургското председателство извърши много добра работа. Важното е, както показва многократно вече Люксембург, не размера, а качеството. И искам да поздравя Люксембургското председателство за отличното качество на свършената от него работа. Председателството успя да постигне много за вътрешния пазар. Беше постигнато споразумение, свързано с економическия паричен съюз. което дава нови възможности за Европа. Правителството на държавата, която е председателството беше на висотата на очакването. Това председателство премина при особено тежки условия, особено що се отнася до миграцията. Имахме конструктивен диалог между 28-те различни виждания на държавите членки, които някога дори се противопоставяха. Бяхме в състояние да приключим работа по досията, които стоят на дневен ред отдавна за регистрационните данни на пътниците, например. Беше също споменато от вас, господин министър-председателю, е, изключеното междуинституционално споразумение. Елегантността, с която Люксембургското председателство ръководеше работата по време на климатичната конференция в Париж, заслужава особено внимание. Що се отнася до кризата с бежанците? Както казваше е, отговорният министър, С проявата на добра воля е, е възможно да се постигне споразумение. Но решението беше прието от съвета, въпреки че не намери приложение на практика, за голямо съжаление. Имаше и други аспекти на работата, например свързани с хотспот, с по-добри условия за пътя на беженците през Балканите, споразумението с Турция. Освен това, беше създадена и виртуална по-добра координация с партньорите ни от Африка. Разполагаме сега с нови възможности за по-голяма ефикасност на работата ни по разрешаване на миграционните проблеми. Но трябва да се използват и по-новаторски подходи, що се отнася до защитата на външните граждан, граници и бреговата охрана. По-доброто управление на миграцията във всичките й аспекти изисква много усилия. Ние няма да се откажем да продължим работата, която беше започната с Люксембургското председателство. Хотспотс, презаселване, европейска брегова охрана и гранична охрана. Всичко това са елементи, които не могат да бъдат разделени една от друга. Всичко това ще ни помогне да намалим миграционните потоци, както и рисковете пред шенгенското пространство защото това пространство е пред огромен риск, риск от оцеляване на това пространство, защото държавите с лекота сега налагат нов контрол по гражданите днес. Не знаем какъв ще бъде утре економическият ефект, каква ще бъде економическата цена, която трябва да се плати. Може би няма да имаме единна валута, свободен вътрешен пазар, единен пазар. Така че Европейския съюз е застрашен да се срути. Въпреки всички тези проблеми, въпреки всички тези трудности, Люксембургското председателство се справи прекрасно с, с своите задачи. Те никога не изгубиха от поглед важните неща. Освен това, те успяха да разрешат редица проблеми чрез успешното провеждане на преговори. Пример за това е темата за резервационните данни на пътниците, както и директивата за оказване на защита на гражданите, както защита на личните им данни. Председателят на комисията а, също постави в своята програма тази тема сред своите приоритети и Люксембург се справи прекрасно, прояви патриотичен дух и а, си сътрудничи много добре с Европейската комисия, за което сърдечно благодарим. Като цяло, Люксембургското председателство се увенча с успех. Това беше резултат от успешните усилия на люксембургското правителство и може да се гордеете с това. Справихте се много добре. Благодаря, благодаря ви, господин председателю. Госпожа Рединг има думата. Господин председател, скъпи колеги, малките страни са добри председатели. Люксембург току-що го доказа за пореден път разбира се, възоснова и на междуинституционален опит от доста години. Сега имаме и промяната след Лисабонския договор. Ротационните председателства бяха сменени от новия начин на работа в съвета, но така или иначе Европейската комисия предлага законодателни инициативи, които след това се преговарят член по член и в това отношение видяхме, че Люксембургското председателство успя много да напредне по десетки от законодателните предложения. Железопътния пакет, защитата на данните, резервационните данни на пътниците, много са примерите – трябва да кажа, че те работиха отлично, показаха своите познания, своя ангажимент, своята отдаденост на Европа. Мнозина бяха люксембургските служители, на които трябва да благодарим. Освен това, министри, министра на външните работи господин Асел Борн беше винаги на предна линия. Министъра по европейските работи също работи редовно с Европейския парламент. Трябва да споменем и КОП-21, защото там Люксембургското председателство много помогна за отличната работа на Франция и за това Европа да говори с един глас. Трябва да им благодарим наистина. Иначе ние сме изправени пред една наистина безпредседентна криза. Гърция, миграцията, тероризма. Видяхме, че много от държавите членки всъщност показаха нови прояви на национализъм, егоизъм, отказ от общия европейски проект, но пред тези тежки проблеми трябва да се замислим. Кризата си остава. Но така или иначе 2007 година бяха прияти текстове, в които се говори за солидарност, за Европа, която работи за бъдещето. Това трябва да си спомним. Благодаря. Сега от името на ЕСИД господин Делвой Мадумат, Госпожа Делвой Мадумат. Благодаря, господин председател, господин министър-председател, господин председател, уважаеми колеги. Като люксембуржуазка, като социалистка, тъй като ние участваме в правителството, аз, разбира се, не може да очаквате от мен да не отбележа постиженията на люксембургското председателство през последните 6 месеца. Европейският съюз продължава да изправим пред сериозни предизвикателства. Има кризи, които застрашават европейските ни ценности и единството на Съюза. Министърът Аселбор работи много, за да направи нужното за мира. Господин Шмидт прекара много дни и нощи тук в Европейския парламент, беше свършена много добра работа. Но най-високо ценя работата, която беше осъществена по не толкова а, известните досиета. Няма да ги споменавам всички, които бяха приключени, но те а, бяха на дневен ред от години и не бяха приключени. Благодарение на работата и сътрудничеството в рамките на Ския съюз беше, бяхме в състояние да постигнем напредък. Трябва да благодарим на Люксембургското председателство, на ангажимента на служителите, както тези в Люксембург, така и онези, които работиха тук в Брюксел, в постоянното представителство. Искам специално да им благодаря. Надявам се, че бъдещото председателство ще прояви същата готовност да работим съвместно и ще прояви същата солидарност, от която толкова силно се нуждае Европейския съюз. Благодаря, госпожо Делво, от името на ЕКР. Госпожа Стивенс има думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Люксембург постави сигурността сред своите приоритети. Видяхме и осезаеми резултати. Пример за това е досието за резервационните данни на пасажирите, които могат да се използват за справяне с тероризма. Когато освен това се засили сътрудничество с Европол и най-вече премахването на съдържание в интернет, което е свързано с извършването на терористични атаки. Пилотният проект за разпределянето на бежанците в Европейския съюз е единственият осезаем резултат, свързан с политиката за миграцията. Някои страни е, отказват обаче да изпълнят своите задължения. Европа не е в състояние да опази своите външни граници и това отъжнява миграционната криза. По... Нека нидерландското председателство да направи нещо в тази посока, за да бъдат овладяни миграционните потоци. Освен това, търсещите обежище, които вече са в а, някои транзитните страни, да нямат право да получават обежище в Европейския съюз. Европейския съюз не може да реши всички проблеми. Е, трябва да се заложи определен брой на търсещите убежище и само тези, които имат нужда от е, защита и помощ да дойдат в Европейския съюз и да се помага на жертвите на трафикантите на хора. Необходимо е да има реформа в Европейския съюз, нещо, което е много важно за бъдещето на, на съюза. Благодаря, госпожо Стивенс. От името на либералите, колегата Геренс има думата. Господин председател, господин председател на комисията, Господин министр, когато вие изброихте приоритетите на Люксембургското председателство, те бяха многобройни и същевременно то съвпадна с един много труден период за Европейския съюз. Виждаме, че кризата от месец юли се превърна в екзистенциална криза за Европейския съюз тъй като държавите членки не са готови да дадат на Европейския съюз правомощията и инструментите за решение и намиране на изход от кризата. Вие се заехте с едни важни предизвикателства. Бюджет 2016 наистина беше прият единодушно и рекордно бързо. Освен това, постигнахте успехи във вътрешните работи и правосъдието допринесохте и за борбата с измененията на климата, както и някои селско-стопански и социални мерки. Най-голямото ви достоинство беше да се покаже, че може да се работи дори и не винаги да има конкретен резултат. Някои от държавите членки със сигурност се запъват, що се отнася до солидарността при кризата с бежанците. Това е тежко бреме и трябва да се помага на държавите, приели бежанци. Виждаме, че доста държави и членки обаче поставят под въпрос такива важни законодателни актове като Шенген. Необходимо е да се намери решение на проблема с хората търсещи обежище. В Германия виждаме, че ежедневно понякога влизат по 24 000 бежанци и това продължава вече две години. Кризата всъщност е криза на солидарността. И съглашенията между 28-те държави членки не вещаят нищо добро – ние искаме обаче един съюз, който да е по-единен, по-солидарен. Затова разчитаме на вашия талант и опит. Разчитаме на опита на цялата ви държава, така че Европа да постигне напредък по федералистския си план. Не може да се работи по този междуправителствен модел, който парализира всичко. Нашият стар континент има нужда от нещо по-добро и го заслужава. Трябва да бъдем убедителни, солидарни, ефикасни, защото в противен случай европейския сън и европейската мечта няма да бъдат реализирани. Благодаря, господин Геренс. За, от името на Обединената левица, господин Пападимолис. Димолис. Бетел, Юнкер. Господин Бетер, господин Юнкер, съжалявам, но нито аз, нито политическата ми група можем да споделим ентусиазма и поздравленията, свързани с Люксембургското председателство. Люксембургското председателство положи усилия, но сега става въпрос за това, което постигна съвета 6 месеца работиха там и ам, това, което е постигнато, поражда по-скоро загриженост. Не трябва да се изпада в самодоволство. Беше решено по време на председателството 160 хиляди бежанци да бъдат ам, разселени в Европейския съюз и какво се случи. Нито една, дори 1% от това решение не е приложено на практика. Гърция беше оставена ам, без подкрепа беше подписано рамково споразумение с Турция, но господин, господин Тимерманс каза, че нищо не се е променило, а, що се отнася до беженските потоци. Да, има някои, които искат а, а, да получат средства, имам предвид Турция, а след това не правят нищо, за да изпълнят своите обещания. Това е егоизъм. Някои казаха, имаме нужда от Шенген, други казаха, няма нужда от Шенген, защото ако Шенген се срине, се срива Европейския съюз. Това, е лошо из... това ще е лошо и за демокрацията и ще е а, много лошо и за самата економика. Не трябва сега да си стискаме ръцете и да се тупаме по рамото, а, а трябва да поемем инициативи, за да решим а, два големи проблема. А имам предвид тук намаляване на безработицата и а, насърчаване на растежа. Така ще можем да справим с беженската криза. Господин Бютикофер има думата от името на зелените. Уважаеми дами и господа, господин министър-председателю, вашето председателство се състоеше от ам, планове и а, събития. За плановете, разбира се, не сте отговорен сам. А, нека да сравним това, което ам, заложа вашата програма и това, което беше изпълнено. Ами, трябва да кажем, че по някои теми не постигнахте голям успех. Да има по-голям баланс а, в а, европейската търговия, в европейската промишленост. Освен това, а, не бяхте убедителни и по отношение на темата за европейския семестър. Това, което искам да подчертая е, регламента за защитата на данните. По тази тема постигнахте добри резултати. Гос... Вашите министри имат заслуга за това, както и за успешното провеждане на конференцията в Париж КОП-21. Поздравление за това! В Европейския съюз сме изправени пред един нов вид нормалност. Появяват се нови предизвикателства, нови кризи. Това няма да се промени скоро с тази нова реалност. Трябва да се примирим. Гражданите се опасяват от това, че ще, се загуби сигурността и стабилността. И ако а, не искаме да засили страха, трябва да провеждаме успешна политика. Но тук не става въпрос само за едно риторично предизвикателство, да не говорим само за надежди и за промени, ами да а, предлагаме реални решения, от които имат нужда нашите граждани. И след това ам, ще се направи оценка на това дали сме постигнали желаните резултати. Трябва да се вслушаме в това, което ни казват гражданите, дори и това, което те казват, да не ни се нрави. О, и имам предвид тук споразумението за трансатлантическото споразумение Съединените щати. Трябва да чуем това, което ни казват гражданите. Трябва да чуем и ам, това, което казва Евростат и да се вгледаме в статистиката. Необходимо е да има солидарност не само по отношение на това, което ние изискваме, а и това, което другите изискват от нас. Освен а, да искаме солидарност от Польша за беженците, трябва да проявим солидарност към Польша по отношение на Северен поток. Необходимо е в тази нова ситуация да намерим баланса в рамките на Европейския съюз. Съюза на държавите членки, Съюза на гражданите и да се занимаем с дебата, свързан с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Има европейска стратегия и национална стратегия. Това са две неща, които не се съвместяват. Важно е да се търси европейско решение, което е подкрепено от Германия. Ораторът е прекъснат. Ако Германия не се застъпи по този въпрос, в Европейския съюз ще избухне нова криза. Към следващия оратор. Благодаря, господин председател наблюдаваме отново един парадокс тук във връзка с люксембургското председателство. То постигна някои неща в областта на правото, например в областта на обмяната на информация за данъчни постановления. Но това, което беше постигнато през октомври на базата на предложението на комисията, не беше изпълнено на практика, доста ограничено е. Необходимо е да се предприемат действия. Люксембург е държава, която трябва да плати компенсации за това, което се случваше там, защото други страни загубиха от всичко това. Има основания за критики. Ние видяхме истинското лице на Люксембург. Реалността е такава, че това е държава, която постига проспоритет на гърба на останалите европейци, защото е инвестирала милиони, получени чрез от данъци средства за инвестиции. Така че нека да не се криете зад големите е, групи, които ви подкрепят. Има доста противоречия. И ако не сте подочетни, подотчетни, няма да будите доверие. Госпожа Люпен има думата. Господин министър-председател, уважаеми депутати, Люксембургското председателство започна с е, разкритията по Люксликса за избягване на данъчно облагане, организирано от Люксембург в полза на многонационалните компании в ущърп на останалите държави членки. Европейските парламент реши да забрави за това. Беше отказано да се зададе анкетна комисия. И това, и това е в ущърпа на държавите членки. Всички които плащат честно за данъците си честно са в този капан. И Европейския съюз не прави нищо, за да спре всичко това. Имиграционните потоци са драматични, в огромни мащаби, защото към Европа настъпват големи групи иммигранти. И бяхме свидетели на това, до което всичко това води, а именно а, изнасилването на две жени в а, а, Кьолн. Защото неизбежно е, че когато има такъв масов поток на хора с различна култура, да се стигне до сблъсък на културите и до това, от което бяхме свидетели. Непрекъснати са атентатите от исламистите. Затова е необходимо да се въведе контрол по границите, за да се гарантира сигурността на съгражданите ни. Необходимо е да се направи всичко, за да се осъществи реформа в това отношение. Културното многообразие разделя и по-добре е да се обърне внимание на всичко това, възможно най-скоро. сега от името на независимите господин Балцо. Господин председателю, уважаеми дами и господа, не може да се очаква от съответното председателство да разреши всички проблеми, но може да се очаква, че председателството ще се занимава с най-важните въпроси и ще насочи нещата в правилната посока. Целта беше гражданите да се поставят в центъра на Европейския съюз. Има нужда от Европа, която да а, отговаря, да откликва на очакванията на гражданите. Обаче това не се случи. Имиграционната криза показа, че а, това, което се прави е много далеч от волята на гражданите. На приоритетно място трябва да се постави въпроса за миграцията и е, регламентирането на квотната система. Така или иначе не се направи нищо на практика, ми постоянно се търсеше за някакво правило за справяне с е, е, иммиграционната криза. 1,5 милиона е броят на, душ, на хората, които дойдоха в Европейския съюз. Единствената положителна стъпка беше е да се установи контакт с Турция, която да спре миграционния поток, но тази стъпка не, също не беше приложена на практика. Това, което се направи, не беше правилно да се увеличат санкциите срещу Русия и това обаче не доведе до отслабването на Путин. В същото време видяхме, че много предприятия и много държави членки ам, претърпяха големи щети вследствие на това и това също е голям неуспех. Господин Келъм от името на НП. Благодаря ви. Люксембург пое председателството в момента на най-тежката криза пред Европейския съюз. Но видяхме, че това председателство успя да ръководи професионално, дори елегантно, бих казал то продължи да работи с комисията и парламента, така както господин Юнкер отдавна беше направил като традиция. Люксембургското председателство наистина беше един надежден преговарящ. Естония има какво да научи от люксембургския опит и иска да го направи. Първо, в областта киберсигурност има две важни постижения. Първо, имаме съгласието по директивата, както и пакета за защита на данните. Важна е и интеграцията на цифровата Европа. На второ място, трябва да кажа, че се радвам, за това, че Люксембургското председателство наложи санкции срещу агресивните действия на Русия, която помага на Сирия в момента и военно. Мисля, че е много важно тези санкции да не отпадат преди пълното изпълнение на споразумението от Минск. На трето място съветът подкрепи упростяването при структурните и инвестиционните фондове, нещо, което ще помогне на маките и средни предприятия. Да не говорим за успехите при културните политики, но така или иначе си остават предизвикателства за следващите председателства, общата селско-стопанска политика, например – ние е, виждаме, че в момента има 28 различни национални селско-стопански политики. Ако има нещо общо, то е желанието да се ползват европейските пари. ОСП си остава един източник на грешки и осложнения, но въпреки това благодаря на Люксембург. Благодаря, господин госпожа Регнер. През втората половина на 2015 Люксембургското председателство и комисията проявиха решимост за решаване на кризата пред вратите ни. Гръцката криза премина в криза на бежанците в последствие и събитията изпреварваха действията на Съюза. Но всичко това показва, че нашите модели не отговарят вече на реалностите, те отговарят на економическите и социални модели на миналото. Събитията от последните 6 месеца показаха, че хората осъзнават това. Когато действате като пожарникари, няма възможност за стратегически преглед. Дошъл е момента да бъде направен обаче такъв стратегически, стратегически преглед, да видим какви са моделите, ценностите и прочие, без да се накърняват тези ценности. Трябва да се използва повече мека сила, трябва да се работи за миграционната политика, да се види какъв е ефекта на глобализацията, частния сектор, държавата, както и създаването на работни места. Господин Киркоп има думата. Господин председателю, господин министър-председател, господин Юнкер, благодаря на всички които бяха част от Люксембургското председателство и успяха да постигнат добри резултати по темата за регистрационните данни на, на пасажирите. Всички инструменти трябва да бъдат прияти, няма време за губене. Живота, сигурността и свободите са изложени на риск. Аз съм докладчик по темата за механизма за преразпределянето. Имаме нужда от нови идеи и приветствам новата система, която да включва постигането на компромиси и да обхваща всички аспекти. Много проблеми пред пред които сме изправени е неспособността да се прилагат съществуващите правила. Безсмисленото прилагане няма никакво практично приложение. Благодаря господин Хирков от името на ГУЕ, господин Шунтис. Благодаря. Господин председател, господин председател на комисията, господин министър от Люксембург. Всъщност, обективно погледнато, вашето председателство беше белязано от един истински държавен преврат в Гърция. Всъщност Гърция беше заплашена от фали. Централната банка само ни заплашваше. Всичко това се случи при вашето председателство, което потъпка волята на гръцкия народ, народ, който в мнозинството си е против економическата програма, налагана на от Европейския съюз. Да не говорим, че беше разпродадено общественото ни богатство. Социалната държава в Гърция вече не съществува. Въпреки това, вашето председателство говори за хуманизъм, но какво виждаме отдавените бежанци в Средиземно море? Вашето председателство, господин министър, всъщност унищожи всичко, което представляваше тази Европа на солидарността и равенството. Ние може би не искаме един такъв Европейски съюз. Не може това да бъде бъдещето на Европа. Бедност, расизъм и хуманитарна криза. Благодаря, господин председател. Говорим тук за резултатите от Люксембургското председателство. Това беше катастрофално. През последните 6 месеца имаше проблеми с миграцията, тероризъм, това, което наблюдавахме в Париж и Кьон. Ако не се прави нищо, трябва да знаем, че ставаме съучастници на престъпления. А тук а, можем да обвиним Люксембург в а, това, че е подкрепил многонационалните а, компании. Когато избухна скандала с LuxLeaks, не беше направено нищо през последните 6 месеца. Какво е доверието към комисията и към председателството, след като всичко това се случва а, именно в страната, която председателства съвета? ние не приемаме този начин да се прави бизнес, тъй като това е в ущърп на честните границ, граждани. От името на СИД господин Май Микенс, благодаря господин председателю, уважаеми ам, дами и господа. Не говорим сега, че тази страна е малка на площа. като имаме предвид историческото развитие на тази страна, която е била кръстосвана от мнозина. Тази страна изиграва голяма роля в процеса на европейската интеграция. Разбира се, европейския семестър беше много трудна тема, като се има предвид терористичните атаки в Париж и иммигрантската е, криза. Необходимо е да се предприемат мерки за защита на външните граници и справяне с вътрешната радикализация. Това са все теми, които е, ще покажат твои резултати в дългосрочен план. Относно системата за е, съхраняване на резвационните данни на пътниците. Това е тема, по която бяха постигнати резултати. Съжалявам само, че моята страна Латвия не прояви желание да ам, постигне тези резултати по време на своето председателство, което беше точно преди това на Люксембург. Господин Анеманс има думата. Благодаря, господин председател. Люсовското председателство приключи, както всички предизвидателства преди това. Поздравления. Поздравления за това, как всичко беше свършено по добър начин. Бяха постигнати доста неща. Също времено ние казваме, че Европа трябва да постигне повече напредък, че се нуждаем от повече Европа, че трябва да работим съвместно за данъчен съюз, за банков съюз и прочие. Имаше някои проблеми, свързани с скандала LuxLeaks. Също но се говори за разширяване на Европа. Необходимо е обаче да се защитят нейните граници. Аз мога да ви поздравя мисля, че съветът свърши много работа и, и бих искал всъщност да ви поздравя, но нямам основание да го направя. Благодаря. Госпожа Бресо има думата. Благодаря, господин председател, господин премьер, господин Юнкер, уважаеми колеги. За разлика от някои колеги, които чухме днес, аз искам да благодаря на Люксембургското председателство за начина му на работа с Европейския парламент. Освен това знаем, че то работи по много важни теми за бъдещето на Европейския съюз – бяха засегнати важни институционални въпроси и в това отношение е от голямо значение да имаме лидери с визия, лидери, които знаят какво трябва да бъде общото ни бъдеще. Нещо, което високо оценявам и за това искам да благодаря. Също така ми се струва, че ние трябва да мислим повече и за социалните политики, не само економическите и парични политики. Тук има какво още да се направи, но Люксембургското председателство предприе първите стъпки, за което искаме да ви благодарим. Ние трябва да имаме и общ подход спрямо бежанците и мигрантите. През юли беше постигнато важно съгласие в тази област, би трябвало бъдещото председателство да продължи усилията. Имаме нужда и от обща политика за сигурността. Благодаря. От името на ЕКАРА господин Чернецки има думата. Äh, Няма да се изкаже сега спонтанните изказвания. Колегата Шваб има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа искам да оценя в три аспекта положително Люксембургското председателство. Господин премьер, и искам да поздравя вас и вашите сътрудници за начина по който работихте. Люксембург е малка страна в Европейския съюз, но постигна голяма стъпка напред за създаване на сигурност в областта на информационните технологии. Съвета и парламента съвместно подобриха значително предложението на комисията. Тогава, когато беше дадено това предложение, господин Юнкер все още не беше председател. Целта беше да създаде предложение, което да предвижда правила за създаване на права за които да въжат в трансграничен мащаб при пренасенето на информация. Европейско резултатите, които трябва да оценим от Люксембургското председателство, не са единствено само положително, положителни тези, които критикуват Люксембург по отношение на данъчното облагане, трябва да са внимателни, защото а, стана ясно, че Европейската комисия е открила нещо по отношение на Ирландия. Необходимо е да имаме солидарност. Не беше а, необходимо след. А, не беше необходимо след а, вашето избиране да се организира среща на върха с Люксембургското председателство. Благодаря ви, господин Лопеш Агилар. В този дебат говорим за постиженията на люксембургското председателство, но не говорим достатъчно за темите, които всъщност са блокирани е, в съвета и то не от една година, а от няколко години. Например, директивата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право. Това е блокирано включително и при люксембургското председателство. Също така, трябва да се види каква е добавената стойност според Европейския парламент. Ние трябва да работим тук. Нека ви напомня, че през декември, освен това, Съда на Европейския съюз реши, че измамите срещу финансите на Европейския съюз трябва да се преследват чрез наказателното право на държавите членки. Следователно, ние трябва да се ръководим от директивата за защита на финансовите интереси. Сега Триото продължава с работата на холандското председателство. Настоявам директивата да получи бъдеще и да се разблокира. Господин Мария, сама думата. Господин председател, въпроса за миграцията е приз... пример за провал по време на люксембургското председателство. В Гърция Пристигат много мигранти, преминайки през островите. Има провалана за преразпределението на тези беженци. Малцина са от беженците, които са били презаселени по този план. Какво се случва? Знаем, че Турция насърчават трафикантите, а вие не сте предприели мерки. Има същевременно натрупани доказателства. Фронтекс би трябвало да създаде механизъм, който да позволява да се а, реагира. Вие искате обаче това да стане против волята на съответните държави членки. А това не може да се приеме. Госпожа Берес има думата. Благодаря, господин председател, господин Бетер, господин Юнкер. Вие всъщност сте от държава, която винаги се е придържала към духа на Европейската общност и направихте всичко по силите си Европейския съюз да се бори с тероризма. Ето, резервационните данни на пътниците е елемент от тази битка. времено ми се струва, че е необходимо в крайна сметка да стигнем до истинско сътрудничество между разузнавателните служби. Особено по това предложение, което след 11 септември е приоритетно и за САЩ. Но в Франция знаем, че се работи неуморно, най-вече срещу финансирането на тероризма. Това е нашия приоритет. Ето, например, използването на предплатените карти се оказва един е, страшен инструмент в ръцете на терористите. Господин председател, интересуваме дали ще предадете штафетата на холандското председателство и дали ще се работи наистина по този елемент, който помага на терористите. Благодаря, господин Кери. Уважаеми дами и господа, господин председател, не очаквах, че ще ми дадете думата. Това което се отнася до хората, е, че малките, а, малките хора правят големи дела, но в този случай това се отнася до Люксембург най-малката страна, но най-ангажираната държава членка в Европейския съюз. Поздравление за отлично свършената работа през следните 6 месеца в те постигнаха успех в много области. <clears throat> Най-важна беше победата, свързана с защитата на данните и за постигането на съгласие в съвета, където дебатите бяха много компетентни и е, справедливи. Е, регламента за защита на данните ще бъде финализиран. Е, не всички са е, доволни, разбира се, изцяло, но със сигурност това е стъпка в правилната посока. Отново благодаря на Люксембургското председателство. Благодаря господин Кели. Господин фондулис, им искахте да си изкажа по процедурен въпрос. Господин председателю, с цялото ми уважение към вас искам да кажа следното Независимите депутати в парламента не са избрани по друг начин, отколкото останалите депутати в парламента. По време на процедурата за спонтанните изказвания никога някой от нас не получава време за изказване. Така или иначе, времето за независимите депутати е доста ограничено що се отнася до времето за изказване. Ние сме изключени от тази процедура за спонтанните изказване и тази, този въпрос трябва да бъде разрешен. Съжалявам, нямаше искания от независимите да вземат думата в процедурата за спонтанните изказвания. Господин Балцо вече взе думата, така че критиката ви е неоснователна. Господин Мавридес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се спре на недавахме през последните няколко месеца, а именно, че има не, непрекъснати действия от страна на Ердоган в подкопаване на основните човешки права, върховенството на закона, по въпроса за Кипър, както и продължаващи атаки срещу собствения му народ. Има предвид а, учени, те, имам предвид а, кюрдите в кюрдските провинции на Турция и прочие. Въпросът ми е съвсем прост. Считате ли, и въпросът ми се отнася към комисията, считате ли, че нашите политики към Ердоган през последните месеци са били ефикасни и дали са базирани върху принципите на Европейския съюз или върху нещо друго. Благодаря. Благодаря ви, дами и господа. Процедура за спонтанните изказвания е към своя крак. Сега, край. Сега даваме думата на господин Юнкер. Господин председателю, не много въпроси бяха отправени към Европейската комисия и няма да ми трябва много време, за да отговоря на тези въпроси, които бяха зададени и мога да кажа, че повечето изказвания бяха свързани до голяма степен с похвали, които бяха отправени към моята родина. Така че... Нямам толкова много какво да кажа. Също времено Стана дума за сътрудничеството между разузнавателните служби. Това наистина е проблем и тема, по която не сме напреднали много. Тайните служби точно за това се наричат тайни. Те не обичат да променят начина си на работа, и не си сътрудничат много. Ние проведохме Европейски съвет под председателството на Ги Верховщад още след атентатите в САЩ. Още тогава говорихме за сътрудничество между разузнавателните служби на държавите членки, но беше направено твърде малко да не казваме почти нищо. След това получихме и допълнителна информация, от която разбрахме, че наистина има недостиг, що се отнася до съвместните усилия на разузнавателните служби и националните полицейски служби. Тук трябва да се положат допълнителни усилия. Е, вие споменахте и борбата срещу финансирането на тероризма. Това също е много важна тема и ние ще представим план за действие в тази област още през месец февруари. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха относно Люксембургското председателство. Беше поставен един въпрос относно е, отношенията с Обединеното кралство. Ние очакваме окончателния текст. Това не е в е, компетенциите на ротационното председателство. Ние правим нужното, за да продължат преговорите с британското правителство затова не се спрях на този въпрос специално. Господин Папа Демиолис, вие говорихте за проблема, както някои други гръцки парламентаристи се спряха на въпроса за миграцията. Ангажиментите не са само в една посока. Трябва да се спазват поетите ангажименти. Оставаме с впечатлението, че само Гърция е засегната. Все пак Германия са пристигнали доста мигранти и тя трябва да поеме огромни разходи. Това, което е важно, е също да кажем, че горещите точки се оказа, че не функционират по най-добрия възможен начин. Затова трябва да помогнем на гръцките колеги, за да могат те да задействат по-ефикасно тези хотспотс. Луксембургското правителство поиска от Европейската комисия във връзка с пакта за стабилност да види дали съществува възможност за поемане на някои разходи, свързани госпожа Люпен дойде след като аз се изказах и се тръгна вече, така че няма да отговарям. Люксембургското председателство отиде по-далеч, отчете всички данъчни постановления, видя кои са чисто от национален характер. Няма да коментирам това, което беше използвано като квалификация за Люксембург, защото страната не го заслужава. Люксембург подкрепя предложението, което беше направено от госпожа Берес. Има сътрудничество между разузнавателните служби. То трябва да действа добре. Искаме да се постигне напредък в това отношение. Следващия въпрос на господин Агилър. Да, данъчните измами, свързани с ДДС, трябва да бъдат обект на наказателно преследване. Искам е, да благодаря за това, което беше направено също от служителите. Успяхме да постигнем е, нещо, което е проблем в нашата страна, както и в Съюза. А именно връзките между религии, между поколения, между граждани и прочее. Необходимо е да бъдат възстановени тези мостови, тези връзки. Искам да пожелая успех на председателството, което се поема от Нидерландия. Благодаря, господин.